за избор на членове на делегации. Този списък ще бъде публикуван в протокола. Ако до приемане на протокола не се внесат възражения, тези изменения и номинации